Hello everyone, if you take your seat. Добър ден, вземете места, подгответе картите за гласуване, за да започнем с гласуването. The first report. Първият доклад е предложение за директива за заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури. Евровинетка. И така започваме с 107. Кой е за? 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 за. Против. Поверка. Моля, гласувайте. 108. За 108. Заповядайте. Гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. 113 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, проверка. Which one was this? 120? The vote is open. Моля, гласувайте. I think it's very deceiving. Край на гласуването. Отхвърля се. 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Проверка, тъй като не мога да преценя. Vote is open. Моля, гласувайте. And is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. So we have to go, yeah, all the amendments covered by this. So we start with amendment... Започваме с изменение 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, 16 together. 16 заедно с 125 за. Против. Въздържали се. Проверка. 16 и 125. Моля гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. 128 за. Против. Въздържали се. Отвърля се. 131 за против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, проверка. 17, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Не. Минаваме към 19. 19 изменение за. Против. Въздържали се. Проверка по 19. Приема се. Yeah, it is adopted. Да, приема се. 135 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 137 за против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имаме идентични изменения сега. 22, 145, 146, 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. Лайщак. Нека да направим проверка на целият този блок. Моля гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Обаче имам късмет. Отхвърля се. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Не си вдигнахте ръцете, затова 25 отново за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, хвърля се. 166 заедно с 167 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Гласуваме по 168-169 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 170 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Благодаря за предложението. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 192. За против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 и 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тези отпадат. 35, 36, 37 заедно за. Против. Въздържали се. Приемат се. 38 за. Против въздържали се, отхвърля се. Yes. Да. We voted 38. Гласувахме 38. Объркване ли настъпи? Yeah, I've seen uh, SND voting. Видях, да. Че социалистите гласуваха против, не зная. По искане на докладчика ще гласуваме по 38 отново. Кой е за? Против?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 Какво прави НП? 42 и 205 за. Против. Не искат да покажат. Моля, покажете ръцете си, като гласувате, вдигайте ръцете високо. 42 и 205. Кой е за? Чудесно. Приема се. 206 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 207 за. Против въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. Анблок 211, 213, 214, 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за. Не. И и 212 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. 217, 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44, 218 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 226. Не вдигнахте добре ръце за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Блок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 Проверка по едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Проверка по 55. Моля гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Проверка по 56. Моля гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Opted. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Да. Тъй като компромис падна. 61 за. Против. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4,70 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Проверка по 8. Моля гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Проверка по 76. Залпай. Моля, гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Много объркващо. Приема се. С голямо мнозинство. Объркващо е за мен. Как вдигате ръка? Но се случва. 77. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10. За против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, прием... Отхвърля се, извинете. 84 за, против, приема се. 85 за, против, проверка 85. And it is closed. Край на гласуването. Приема се.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 95. Против. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Very good. Thank you very much. Next one. We vote on... Сега гласуваме по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 против, въздържали се, отхвърля се, 25 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се, 29 за, против, въздържали се, отхвърля се, 30 за, против, въздържали се. Проверка по 30. Начало на гласуването.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 Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Сега гласуваме по междинната оценка на програмата LIFE. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15, 15 не се гласува. След това, по изменение 16 имаме разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, проверка по втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за,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 за, против, въздържали се, отхвърля се, 31 за, против, въздържали се, отхвърля се, 32 за, против, въздържали се, отхвърля се, 33 за, против, въздържали се, приема се, 34 за, против, въздържали се, проверка по 34-то, начало на гласуване.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 40 не се гласува, 41 за, против въздържали се, отхвърля се, 42 за, против въздържали се, отхвърля се, 43 43 точно така за, против въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, Приема се 46 на две части. Първата част за, против, въздържали се. Приема се втората част за, против, въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването и доклада се приема. That concludes the vote. Така приключваме с гласуването и сега имаме размяна на мнение. Господин Нейхал, да видим сега. Имаме размяна на мнение с Европейската сметна палата. Темата е екологизацията на общата селско-стопанска политика. Okay, uh, dear colleagues, if you can... И така, колеги, моля да заемете местата си. Нека да продължим работа. Предстои размяна на мнения с Европейската сметна палата относно два специални доклада. Единия се нарича програми за развитие на селските райони, а втория се нарича екологизирането на ОСП, общата селско-стопанска политика. Това е част от нашата дейност по контрол. В рамките на нашите връзки с Сметната палата поканихме колегите от Сметната палата, които отговарят за тези два специални доклада, появили се неотдавна. Господин Само Ереп, който отговаря за екологизирането на ОСП, и господин Янос Войчеховски, който отговаря за програмата за развитие на селските райони. Нека да започнем с господин Ереп. Имате думата. Заповядайте. Добре дошъл. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията, благодаря за възможността да представя основните заключения на специалния доклад, наречен екологизирането, по-сложна схема за подпомагане на доходите, която все още не е екологично ефективна. Екологизирането беше въведено с реформата от 2013 година на ОСП като ново пряко плащане за фермерите. Целта му беше да се превърне в механизъм за възнаграждаване на фермерите за обществените блага, които те създават и освен това имаше още една цел да се увеличи екологичния характер на ОСП. Европейския съюз изразходва 12 милиарда евро годишно за екологизиране. То отговаря за около 30% от всички преки плащания по ОСП и е, на него се падат 8% от е, целия бюджет на Европейския съюз. Изискванията за екологизиране като цяло не са особено тежки за изпълнение и отговарят на обичайните практики на земеделие. Има много големи изключения, съответно повечето фермери, 65%, могат да получат плащане за екологизация без да изпълняват съответните задължения за екологизация. Като резултат от всичко това, екологизирането води до положителна промяна в земеделските практики, само що се отнася до 5% от европейските обработваеми земи. Искам да кажа, че комисията използва като показател за резултатите 70% от земеделската земя в стопанствата онези стопанства, които имат поне едно задължение за екологизация. Дори и стопанството да е било задължено да следва изискването за диверсификация на културите и да променя културите само в един хектар на 100 хектара, то комисията отчита всички 100 хектара в тази цифра. Този показател няма да се промени дори и задълженията по екологизирането да се променят значително. Тогава, когато, например, екологично насочените площи биха покривали 3, 5, 7% и дори повече. За това смятаме, че показателя, който описахме, има много ограничена възможност за използване, що се отнася до наблюдаването на резултатите на екологизацията. Какво откриваме? Комисията не е определила конкретни цели, а всъщност е уточнила какво се очаква да се постигне чрез екологизацията за целите на климата. Въздействието на екологизацията е свързано с тематичната стратегия на Европейския съюз за защита на почвите. Освен това, стратегията до 2020 година в рамките на климатични енергийния пакет и е, целите за парниковите газове до 2030 година, както и стратегията за биоразнообразие. Без да се определят обаче конкретни цели за ОСП, няма как да има цялостен подход, който да обхваща всички тези стратегии. Ето защо, когато се обсъжда екологизирането, трябва да се говори не само за това доколко екологизирането допринася за екологизацията – и не трябва да се разглеждат само екологичните показатели. Само един от показателите, така наречения индекс за птиците, е намалял с 31% и половина от 90 до 2014 година. Що се отнася до бюджета, плащанията за екологизация възлизат на 80 евро на хектар. Европейската комисия в своята оценка на въздействието оцени, че Средните разходи за мерките за екологизация не биха надхвърлили 30 евро. Е, едно съвместно проучване на съвместния изследователски център показва обаче много по-различно въздействие върху фермерите. Е, що се отнася до 40% е, от фермерите, 10 евро са достатъчни. Има 2% от фермерите, които получават над 100 евро обаче. Ето защо виждате, че това си остава една схема за подкрепа. Какви са ограниченията пред практиките за екологизация? Те са три. Диверсификацията на културите не може да доведе до очакваните екологични ползи, свързани с ибооборота. На второ място, така наречените екологично чувствителни, постоянно затревени площи не са достатъчно добре определени извън областите Натура 2000. Освен това, има и а, някои типове екологично насочени площи, чиято а, чието резултати не са свързани с изисквания за управлението. Има някои държави членки, които не използват достатъчно добре гъвкавостта, която се предлага. Възоснова на всички тези резултати ние правим следните препоръки. Комисията трябва да изготви препоръки за следващата реформа на ОСП. Трябва да се създаде логика във връзка с екологичните цели и целите свързани с климата. Освен това, трябва да се следват следните два принципа. Фермерите трябва да имат достъп до плащания по ОСП само ако изпълняват цял набор от екологични норми, които се покриват от екологизацията и от изискванията за добро земеделско екологично състояние. Освен това е необходимо да се обърне внимание на специалните екологични нужди на място и да има конкретни действия, които да са достатъчно добре програмирани трябва да се е, възнаграждават фермерите само когато те изпълняват изпълняват поне минималните екологични изисквания. И накрая няколко думи за многогодишната финансова рамка. Тя следва да реши всички проблеми, свързани с екологизацията. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, готов съм да отговоря. И сега ще дам думата на господин Войчеховски. Uh, Благодаря, госпожо председател уважаеми членове на Европейския парламент. Първо ви благодаря за поканата, за това, че ми давате възможност да представя специалния доклад под надслов програмите за развитие на селските райони, по-малко сложност и по-голям фокус върху резултатите. Благодаря ви за интереса към този доклад. Това са наши заключения от много други доклади, а те показват, че имаме нужда от синергия между земеделската политика и други европейски политики, особено екологичните. И пак ви благодаря за интереса към доклада за програмите за развитие на селските райони. Подобно на колегата и аз имам кратко представяне. Първо, нека кажа каква е програмата. Тук в тази графика показвам разходите за програмите за развитие на селските райони 100 милиарда евро за 7 години. Това е нашата финансова перспектива 7 години. Тук виждаме части от ОСП. 58 милиарда евро годишно се разходват 40 отиват за преки плащани, 14 за развитие на селските райони и 4 милиарда за пазарни мерки или инструменти. На следващия слайд виждате основните бенефициери, държавите членки, които извличат най-голяма полза. Както виждате, всички участват в Фонда за развитие на селските райони. Основните бенефициари са Франция, Италия, Германия и Полша. Тук на тази карта ви представям държавите членки и програмите за развитие на селските райони, в кои от тях сме провели одити, тъй като програмата, програмата за развитие на селските райони в някои държави членки е организирана на държавно ниво, а в други на регионално ниво разгледахме 12 от 108, извинете, 118, тъй като имаме 118 такива в 28-те държави членки. Какъв е одитния въпрос, който бе зададен? На първо място, дали фокус е върху изпълнението е записан в законодателната марка. Дали тези региони могат да допринесат за по-добри резултати и как се управлява процеса от Европейската комисия. Какви са заключенията? Прекалено общи са зададени тези зони за развитие. Процесът е прекалено дълъг и недостатъчно са съсредоточени върху резултатите тези политики за развитие на селските райони. Какво означава това? Даваме ви примери за програми за развитие на селските райони на Румъния, Польша и Ирландия. Ето потребностите които са дефинирани прекалено общо. Много общо са дефинирани. Следващото заключение е, че тези политики са прекалено сложни като документи, прекалено дълги. Ето тук вижте колко големи са документите. При предишните финансови перспективи, например 2007-2013 година, средния брой страници на политиката за развитие на селските райони е 659. На следващата финансова перспектива е 781 страници. Част е, от тях са над 1000 страници. Страници. 1000, е, е, more than 1000. Така че над хиляда страници е, е политиката, която е разработена. That... Uh, Какво е нашето заключение? Европейската комисия изисква прекалено много от държавите членки, от регионите, които подготвят тези политики. Има много интересни данни от академична гледна точка. Много полезна за обсъждания между учени, но не от гледна точка на фермерите. Преклено сложно е разписаното, не е ясно за селските стопани. Това е много важно. И нашата препоръка всъщност е да има промяна на тази практика. Да не се изиства толкова много. След това, казващото заключение – Процеса на програмиране е прекалено дълъг. Средната продължителност е почти година, малко над 11 месеца. Тук показвам средната продължителност на процеса на програмиране. From the submission to observation... От подаване на писмото до окончателното одобрение на комисията. Последиците са следните. Тук виждаме uh, продължителността и изпълнението. Има забавене на изпълнението. В перспективата 2007-2013 година Процедурата започва през 2004, това е предложение на комисията през началото на 2014, в средата всъщност на 2014 и всичко приключва преди началото на финансовата перспектива 2006. Следващия период е, е, програмен период, нещата закъсняват. Първото предложението на комисията е октомври 2011 а, нормите за изпълнение бяха приключени през юли 2014 година. Какви са последиците? Виждате ги на следващия слайд. За финансовия период с 2007-2013 година в края на 2010 след 4 години изпълнение на тази политика за развитие на селските райони, освоемостта е 29%. За следващия, всъщност настоящия финансов период, 2014-2020, в края на 2017, след 4 години от началото на периода и 3 години преди края на периода, освоеваемостта, е 21%. Тук на този слайд виждате нивото на освояване на средствата. 2007-2013 година е програмния период. Средната стойност, както казах, е 29%. Имаме две държави членки с повече от 50%. Ирландия и Люксембург. Те бяха водещи. Нямаше държави членки с освояемост под 15%. А сега, в настоящия финансов период, имаме влушаване на положението. Средното ниво е 21% на освояване на средствата. Водят Финландия с 43%, Ирландия с 38% и имаме... Всъщност никой няма над 50%. Шест държави членки с ниво на освояване под 15%. This is the, the, the, the very... Това всъщност е, трябва да ни безпокои. Следващото заключение от одита е свързано с отделните политики на, на, на отделните нации. И казваме, че ще е много трудно да оценим какъв ще е приноса, особено що се отнася до тематичните за, а, сфери, свързани с екологичното измерение на развитието на селските райони, в подкрепа на, примерно, прехода към ниско въглеродна економика, всички а, трябва да насърчават климатични, а, адаптиране климатичните изменения, превенция на риска, защита на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Нашата препоръка към Европейската комисия е да повиши спойката между националните политики за развитие на селските райони и стратегическите документи. Трябва да се измерват резултатите, да се упростят тези политики, да се намали броя на изискванията. Ние препоръчваме също така да се подготвят законодателни предложения от страна на Европейската комисия за политиката за развитие на селските райони след 2020 година своевременно, за да може да има одобряване на програмите в началото на следващия програмен период. Госпожо председател, дайте ми още две минути, ще ви помоля, за да може накратко да кажа няколко думи за проблемите на земеделието, които според мен вълнуват Комисията по околна среда. Колегата изложи данни, аз ще допълня с други важни данни. Последното десетилетие земята, е обявена пред ОСП като обработваема, е намалена от 164 милиона хектара на 145 милиона хектара, т.е. загубили сме 19 милиона хектара при последно, през последното десетилетие. Броя на селските стопанства също е намалял в рамките на 7 години с 3 милиона. Последното десетилетие 4 милиона. Хиляда дребни стопанства изчезват ежедневно. Това е темпа на намаляване на броя на малките ферми. Това е голям проблем. Също така имаме огромен проблем с застаряването на земеделските стопани в Съюза. На тази графика можете да видите, че така наречените млади 45. под 40-45 в обществото е около 40%. В економиката най-общо е 50% делът на тази възрастегова група, но в земеделието е само 20%. 80% от фермерите са над 45 годишна възраст. Една трета от тях пък са над 65 години. Това е огромен проблем за бъдещето на ОСП. И ето ви информация за демографската структура в държавите членки тя е представена в нашия доклад за младите фермери. Това е доклад 10 от 2017 година. Още малко информация, която би трябвало да е важна за вашата комисия. Тези данни може да намерите в новия ни документ. Брифинг за ОСП, представен в комисията КОНТ от колегата Фигоредо. Многократно се чува, че земеделския сектор и производство в Съюза са в отлично състояние, защото Съюзът е нетен е, износител на земеделски продукти. Това е вярно. Да, Европейския съюз е нетен износител. Изнасяме повече земеделски продукти, отколкото внасяме. Но Ако погледнем зелената част на тези графики, ще видите, тук пише основни продукти, основни стоки. Това са продукти, които са необработени, необработени храни, т.е. земеделски продукти. Ние сме нетен вносител пък на такива. Тоест, това не е голям успех, защото това е големия проблем. Тази част от производството ни почива върху внос, а не върху собственото ни производство. Това не бива да се забравя. Когато се подготвя бъдещето на ОСП. И накрая, госпожо председател, проблемът, който посочваме в нашия доклад и особено в този брифинг, който ще ви бъде представен, показва, че имаме нужда от дългосрочен план за бъдещето на ОСП. Не 7 годишен план, тъй като 7 години не са достатъчни като срок за планиране на добри земеделски политики. Нужно е да имаме представа колко фермери ще има, колко земеделски стопанства, каква площ, какъв вид земеделие – да ще са дребни или по-големи фермите, това е големия политически въпрос, на който като аудитор аз не мога да отговоря. Но е много важно да имаме ясна представа а, за дългосрочното развитие на земеделската политика за бъдеще. Благодаря. Thank you very much. Thank you. Благодаря на двамата за презентациите. Много интересни бяха те. Сега ще дам думата на колегите, на тези, които искат да се изкажат. Госпожа Аюзо се е записала, господин Гербранди, госпожа Схрайер, госпожо Аюзо, господин Дес, естествено. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на двамата докладчици най-сърдечно. Сметната палата е извършила анализ на цифрите и това е съвсем нормално за една сметна палата. Изказва се критика, че 71% от земеделските стопани изобщо не са засегнати от екологизацията, но повече от 75% от площите са покрити от тази мярка. Европейската комисия в отговора си до Сметната палата посочва, че екологизацията играе важна роля като спирачка за интензивиране на селското стопанство. И това е всъщност целта, която желаем да постигнем с екологизацията, да произвеждаме повече. Това желая всеки предприемач. Означава интензивиране на селското стопанство. А това е противоречие само по себе си, защото да се увеличи производителността не е единствената цел. В доклада се изказва критика, че директните помощи във връзка с екологизацията представляват около 30% от преките плащания. Всъщност това е по-слаба подкрепа на доходите, но ние всъщност казахме, че това не са помощи, които пред... са само по отношение на доходите. Земеделските стопани е трябва да извършват определени дейности, без да увеличават производителността. И тук те търпят загуби спрямо конкуренцията си извън Европейския съюз. Мисля, че тези помощи в рамките на селското развитие са необходими, защото земеделският стопанин има е в вреда по отношение на производителността. Всички директни помощи трябва да бъдат свързани с мерките за екологизация. Това е допълнителен разход за земеделските стопани и излиза извън рамките на екологичните условия. Просто това е твърде голямо изискване към нашите земеделски стопани, защото ще бъдат в много по-неизгодно положение спрямо конкуренцията си от други страни извън Европейския съюз. Мисля, че тези помощи помагат на екологичната сфера, на опазването на климата, но са против интересите на земеделските стопани. Извън студените и трезви цикли трябва да се вземе предвид и целите на екологизацията. Господин Гербранди. Благодаря. Искам да благодаря на Сметната палата за презентациите и за двата доклада. Всъщност не само за тези два доклада. Искам да благодаря и за онзи, който се появи миналата седмица, посветен на ОСП. Там също имаше едно унищожително послание. Цялостната архитектура на общата селско-стопанска политика не отговаря на предварително замисленото. Искам да благодаря на Сметната палата, освен това, че този път анализа им се появява много на време, защото последния път, когато се опитахме да реформираме ОСП, докладите на Сметната палата се появиха след като беше приключил процес на взимане на решения в парламента и в съвета. За мен посланието е пределно ясно. Има мерки за екологизация – има много различни екологични цели, свързани с парите на данакоплатеца, които харчим. Няма обаче връзка между целите и между парите, които се изразходват. Това е поне заключението, което аз мога да извлека от презентациите на Сметната палата. Разгледах коментарите на Европейската комисия по тези два доклада. Всъщност няма коментари. Комисията казва, че разглежда информацията и ще коментира тогава, когато се появят окончателните предложения за следващата ОСП. Това ми напомня за предния път, когато комисията не беше готова да изслуша фактите, които представи Сметната палата. За мен политиката е нещо много просто. Имаш цел, намираш парите, и изразходваш парите, за да постигнеш съответната цел. И когато заключиш, че съответната цел не може да се постигне с вложените средства, значи променяш политиката. Това заключение обаче никога като че ли не се прави в Европа. Ние харчим милиарди за екологизирането на ОСП без каквито и да било видими резултати. Затова искам да преканя, Сметната палата да бъде още по- смела в своите послания и да гарантира, че те ще бъдат чути не само в сградата Берлемон, но и в столиците на държавите членки и в нашите парламентарни комисии. Защото когато чуя колегите да се изказват по всички тези въпроси, те искат да се запази статуквото и да си караме по-старамо, вместо да е, оценят цифрите и фактите. Това е най-важното послание, което искам да отправя. Благодаря ви на вас двамата и искам да попитам председателката дали е възможно комисията да реагира преди да направи своите предложения. Би трябвало комисията да коментира малко по-подробно заключенията, информацията, които ни дава Сметната палата. Благодаря госпожа Схрайер Пирик. Благодаря. Госпожо председател, аз ще представя малко по-различни аспекти, когато става дума за политически цели и средства, политиката трябва да е практически изпълнима. Искам освен това да посоча, че аудиторите също посочиха, че това не е възможно винаги. В Нидерландия има много млади земеделски стопани, които не могат да развият изцяло своята дейност поради големината на земеделските стопанства. Един земеделски стопанин също е предприемач и е, тук вече той трябва да знае къде, какво се измерва, е, как точно стоят нещата. Тези земеделски стопани, те са до някъде и менеджери на селските райони. И е, тук е, може да се посочи, че когато е, се вземе качеството на въздуха, на почвите, е, споразумението за климата, а последно време говорим и за нови теми, намаляване на въглеродния диоксид и така нататък. Всъщност въпроса към комисията при това положение трябва да бъде дали не трябва всяка отделна страна да има собствен план, за да може точно да определи целите. Ние сме изправени тук пред цифри и факти, но за мен е важно дребните земеделски стопани да запазят е, дейността си и е, да не бъдат жертва на големите фирми от агробизнеса. В крайна сметка не трябва да става така, че тези големи фирми от агробизнеса да имат последната дума. Е, да, е, цифрите наистина са добри, но практическото изпълнение е малко трудно. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря за госпожа председател. Благодаря и за двата доклада от Сметната палата. Радвам се, че днес е, се дават малко по-точни данни в тази сфера, обаче от 14 години, откакто съм тук, аз не съм а, виждал а, толкова лош доклад на Сметната палата. Първо, като се вземе предвид момента, 2016 година още не може да се даде оценка колко успешен е бил скрининга. 2014 година беше преходна година, 2015 година е, държавите членки в средата на годината получиха правилата и много от държавите членки започнаха да ги прилагат през 2016 година, така че през тази година не може да се прецени какъв е успеха на скрининга и затова тайминга не е правилно подбрат. Когато чета доклада, е, наистина е, се чудя защо толкова земеделски стопани са изключени. Нашата политическа воля не е беше за повече бюрокрация. Нашата политическа воля е, беше да се освободят е, биологичните селски стопанства допълнителни е, изисквания. И тук Сметната палата не може да прави такива констатации. Ако се вземат всички предприятия, може би е, би казала, че е твърде бюрократично да се включат всички тези малки стопанства. Що се отнася до резултатите, изобщо не е направена оценка, че се е, отглеждат междинни култури и през зимата те остават и по този начин е, допринасят срещу ерозията на почвата има 8 хектара, да речем, в едно стопанство междинни култури, ако то е 42 хектара, тези междинни култури си остават. Всичко това не е оценено в този доклад. И освен това са включени точки в които Сметната палата констатира, че парламентът е взел решение различно от предложението на комисията. Извинявайте, но не е задача на Сметната палата да прави оценка на нашите решения. Сметната палата трябва да приеме какво е, е решението на Европейския парламент с над 700 е, членове. И е, също така Сметната палата не би трябвало да се интересува и какво точно е решението на комисията. Аз мисля, че Сметната палата трябва да оценява изпълнението на решенията. Също така в доклада се критикува, че държавите членки не изпълняват всички екологични изисквания. В е, нашите е, предприятия, ние, в нашите стопанства ние искаме да включим екологични гранични площи. Е, оставихме тези неща така, въпреки че там не могат да влизат трактори. Всичко това изобщо не е включено в оценката. Не е включено в оценката колко различен е скрининга в държавите членки и как различно се възприема от е, земеделските стопани. В е, първия стълб понякога стопани получават 600 евро и в същата страна може някой да получава 60 евро на хектар и 13% е 13 евро. Това изобщо не е включено в доклада и това трябва да се критикува, че един получава 18 евро за озеленяване, а друг 180 евро. Аз моля този доклад да бъде изцяло преработен, защото аз иначе би го хвърлил в кошето за буклук, тъй като не може да се използва по друг начин. You, Благодаря, господин Дес. Господин Хойзлинг. Yeah, е, Благодаря на Сметната палата за двата доклада. Вие засегнате много точки, които наистина трябва да бъдат обект на критика. От една страна озеленяването. Имахме разискване в нашата комисия. Е, аз не споделям силната критика на Алберт Ес е, изцяло, но мога да кажа, че наистина има много изключения. Не знам е, защо основният подход на комисията да се предвиди определена площ за озеленяване, не беше възприето изцяло. И междинните култури, това е нормална практика, всеки земеделски стопанин я изпълнява и защо е, трябва да се предписва да имаме оборот, Всъщност е, част от площа, както и в много други страни може да се очаква, е, не се озеленяват и там, тъй като няма озеленяване, се използват химически препарати. Комисията това допълнително го коригира. Аз знам, че това не е само задача на парламента. Държавите членки трябва да изпрат. До, до, до такава степен са нарушили е, грининга, че почти нищо не е останало от него. Затова споделям схващането на Сметната палата, че наистина загубата на биоразнообразие, съгласно всички настоящи изследвания не може да се спре, тя продължава, използват се все повече химични препарати и тук трябва да се направи нещо. Един въпрос към Сметната палата. Смятате ли настоящите предложения на комисар Хогн да се е, прехвърли отговорност на държавите членки да изготвят е, планове за правилен подход или е, дали не би трябвало да се запази сегашния подход? ние да определяме, а не държавите членки, какво трябва да се прави с тези средства. Аз наистина в много неща мога да дам право на сметната палата и ако след това кажем публични средства за публични услуги, наистина това трябва да е вярно и най-вече да се използва средства за подпашваните води. Аз поделям схващането на господин Войчеховски, че е, в е, развитието на селските райони има твърде много бюрокрация. Някой дори не искат да подадат е, молба поради многото демократични пречки и тук трябва да се направи нещо веднага. Но тук виждаме една тенденция, която е, наистина е опустошителна и е, която подкопава стоеността на втория стълб, е, който се цени от всички, след като имаме так, толкова голяма бюрокрация. И е, сега, какви са конкретните предложения на ясно е, формулирани цели и е, правна сигурност за заявителите и за администрацията. Аз мисля, че тук може да се направи нещо, за да се подобри програмирането. И господин Войчеховски, вие казахте, че 19 милиона хектара земя е загубена. Имате ли цифрови данни за това, защо е загубена тази земя? как се е случило и след това възрастните земеделски стопани. Знаем, че последната ОСП е, бяха положени усилия за подпомагане на младите фермери, но трябва да кажа съвсем ясно, докато е, доходите на земеделските стопани са значително по-низки от е, тези в други сектори, ние няма да можем да коригираме финансовите помощи в ОСП. И е, това е причината млади хора да напускат селските райони, защото е, доходите там са ниски. Аз мисля, че това не можем да го променим само с ОСП. И това е голямата трагедия през последните години. Земеделските стопани стават все по-зависими от ОСП плащания. И е, точно тези, които е, отглеждат е, животни за млекодобив, е, при тях тенденцията е много тежка. Защо трябва да се направи нещо, за да могат земеделските стопани да живеят от своята продукция? Благодаря, господин Гжип. Благодаря. Мисля, че всяка една оценка, независимо на какво е оценка, се основава на много различни критерии. И тези критерии могат да се приемат, могат да бъдат отхвърлени. Независимо от всичко, ние трябва да подчертаем едно конкретно нещо, а именно селското стопанство е насочено към производство на храни, но има и други задължения. Например, задължение е да се опазят нашите общи ресурси и околна среда. И ето защо се появи екологизирането като мярка. Той има за цел да се опазят нашите общи ресурси. Виждате, че в презентациите не всичко е розово. Има редица показатели, които са кръсноречиви, броя на птиците и така нататък. Подобни индикатори би трябвало да се включат на по-широка основа в доклада. Нека да не забравяме и този много функционален характер на селското стопанство, за който и аз говоря, защото селското стопанство ни дава обществени блага. Тези обществени блага трябва да се предоставят на съответната релевантна цена. Ако искаме селското стопанство да предоставя обществени блага, ние трябва да продължим с финансовата подкрепа за него. Тези финансови трансфери, финансови инжекции трудно се приемат от всички заинтересовани страни. Нека да не забравяме обаче, че нашата подкрепа в миналото се основаваше на цените и там имаше много критики. Сега имаме подкрепа, която се основава на приходите. Опитваме се да въведем промени. Ние плащаме, просто казано, на фермерите, за да произвеждат обществени блага. Знаете, че има една декларация от Корк от 1996 година, има и декларация от 2016 година, която също споменава много функционалността на селското стопанство. Говори се за производство на блага, говори се за опазване на околна среда, Говори се освен това за запазване на нашето културно наследство, независимо дали то е материално или духовно. Така че всички тези аспекти би трябвало да бъдат дебело подчертани. А от гледна точка на нашата комисия, ние би следвало наистина да обърнем внимание на, не само на производството на храни. Така или иначе, всичко, което се произвежда, трябва да е, е със съответната цена. Нашите финансови средства, които даваме, финансовата подкрепа за сърското стопанство не е чак толкова голяма. Те, е, тези средства имат за цел да компенсират е, много от щетите на селското стопанство. Само европейското земеделие получава финансови е, инжекции е, в замяна на услуги, които предоставя. В Бразилия, например, има развито селско стопанство и също има финансови трансфери. Ако искаме да имаме селско стопанство, то трябва да се подкрепя. Няма как. Трябва да се намери точното равновесие. От една страна е необходимо да има приходи за фермерите и те трябва да са достатъчно прилични. От друга страна, фермерите трябва да могат да произвеждат обществени блага. Благодаря. Благодаря. Така приключваме списъка с ораторите. Някой иска ли да каже нещо? Ако няма желащи, ще дам думата на двамата докладчици. Господин Ереп. Благодаря. Благодаря ви за всички въпроси. Ще започна с въпросите на господин Хербранди. Той каза, че няма връзка между целите и разходваните средства. Т.е. пита дали сме го установили. Това до известна степен е вярно. Това обаче, което установихме е, че няма цели всъщност. Ако няма цели, няма как да има логика, няма как да има показатели, няма как да се изберат мерки, няма как да стане ясно колко средства са необходими за финансирането на тези мерки. И това според нас е най-големия проблем. Не знаем доколко ОСП ще допринесе до, към биоразнообразието, не знаем как ще допринесе за качеството на почвите или за емисиите на парникови газове. И това е големия проблем при аудиторите. Ако няма отправна точка, каква е целта на определена политика, как тогава ще се постигнат или ще се подберат мерките и ще се реши колко средства да се разходват. What? По време на одита с комисията обсъждахме какво означава ОСП да подкрепя борбата с климатичните изменения. Какво означава това? Да подобрим индикаторите или да спрем намаляването или какво да направим, но не е ясно. Това е основното послание от този одит. Искам да се върна на въпросите, зададени от госпожа Аюзо. Всичко, което казахте е вярно. Какво се има предвид от ОСП? Но отново стигаме до целите, а от целите до мерките. Ако спомена само а, така наречените екологични насочени площи, екологично насочени площи. В своя доклад ние казваме, че земеделските стопани дават два пъти повече от такива площи, отколкото се изискват по екологизирането, т.е. не екологизирането е въздействало, защото а, фермерите се справили добре още преди да започне тази мярка екологизиране. Т.е. когато се опитваме да оценим какво означава озеленяване или екологизиране, трябва да видим дали промяната, която ще се случи, ще бъде поради екологизирането или защото ще има доброволни действия на фермери, които са по-добре запознати, искат да спазват екологични изисквания и така нататък. След това имаме много въпроси от господин Дес. Нека се възползвам от тази възможност да ви благодаря, господин Дес, за всички въпроси, които ни изпратихте. Отговорите са подготвени, ще ги получите в писмен вид. Мисля, че това ще обясни и много, много неясноти около четенето на нашия доклад. Ние сме проследили всички резултати всъщност правим ясна оценка на положението. Ще получите подробности писмен доклад за екологично насочените площи. Дори двойно повече са, двойно повече, отколкото се иска от тях. Дори Примерно в Польша екологизирането е почнало по-късно. Казали сме, че трябва да имат е, екологизирани площи. Има 30% повече от такива площи. И дори ако говорим за 2016 година, можем да кажем, че не можем да стигнем до заключение, че политиката е постигнала такива и такива цели. Не можем да кажем такова нещо. Поради тази причина казваме, не е вероятно значително да се подобри екологичното изпълнение. Ето означава, че се опитваме да предвидим какво ще се случи, но вие най-вероятно добре знаете, господин Анстен също каза, че не може да се очаква или ще бъде глупаво да се очаква различни резултати, ако се повтарят едни и същи действия. Ако не се прави нещо различно, поради екологизацията, тогава няма как и резултатите да са различни. Що се отнася до междупосевните култури? Нашия одит се занимаваше с периода преди омнибуса и промените. Дори тогава тези междупосевни култури трябваше само 8 седмици да бъдат на площа, не цяла зима, само 8 седмици. Не сами сме го преценили, защото не сме експерти, но използвахме експерти, които са цитирани в доклада ни. И ще го видите и в писмен вид в отговорите, какви изследвания сме използвали. втората таблица, ако погледнете нидерландските експерти, те предлагат да не се използват между посевни култури, което е изискване по е, екологизацията. След това имаше въпроси въпрос от господин Хаузлинг за това, как да дадем повече отговорност на държавите членки и на Европейската комисия. В крайна сметка, политиците са тези, които решават кой ще носи по-голяма отговорност. Този подход може да сработи, но подчертаваме и затова нашите е, препоръки към държавите членки ясно го казват. Казваме, държавите членки трябва да покажат, че подбрани мерки ще доведат до резултатите, което пък от своя страна може да се използва за постигане на целите на европейско ниво. Дори ако Европейската комисия каже, държавите членки имат повече отговорности за подбор на определени мерки или определени видове екологично насочени площи, пак отговорност на Европейската комисия е да провери и да приеме националните програми, които ще се предоставят от държавите членки. Това е много важна стъпка. Европейската комисия трябва да направи така, че тези мерки да бъдат от полза за околната среда и климата. След това имаше въпрос или имаше дебат, е, становища. Господин Гржип, извинявам се за произношението, казвате, че трябва да има финансиране на публични стоки. И казахте какъв е точният въпрос, какви средства трябва да се използват и кой трябва да получи средствата. Тук е, това не е въпрос за аудитор когато вие разработвате логиката на интервенциите, трябва да тръгнете от целите, оттам да определите индикаторите, след това да определите мерките и след това да видите колко средства трябва да отидат по тях. Ние като аудитор след това можем да проверим дали средствата ще отидат към съответните мерки, които пък от своя страна ще доведат до целите. Това е ролята на аудитора и всъщност това е най-важният въпрос. Затова и първа да ни препоръка е такава. Казваме, молим Европейската, молим Европейската комисия да ни покаже логиката, за да нямаме само цели, като например производство на храни, а да се види как се опазва климата и околната среда посредством ОСП. Това е от мен. Януш, може би ще отговори повече. Благодаря. Господин Вечеховски. Thank you very much, Madam President. Let me allow to е... Благодаря, госпожо председател. Искам да отговоря на полски. Proszę е, Państwa, bardzo dziękuję za, za wszystkie pytania. Много ви благодаря. Благодаря ви за всички въпроси и благодаря за коментарите, които направихте. Радвам се, че дискусията тръгна в тази посока. Тоест, ясно показахме, че е изключително важно да има съчетаване на ОСП с екологични цели. Господин Хербранди, господин Гржип и други говориха за многофункционалното естество на земеделието. Така е. Това, което казахме с колегата днес, всъщност цели да насочи вниманието ви към един определен проблем, който забелязваме. Ако бъдещето на ОСП означава продължаване на настоящото положение, ще бъде много трудно или все по-трудно ОСП да е в синхрон с екологичната политика. Ако малките холдинги или дружества или ферми изчезнат, и ако има все по-голяма консолидация на големите холдинги, ще бъде много по-трудно да направим така, че да се постигнат целите за опазване на околната среда. Искахме да посочим този въпрос, но политиците са тези, които ще кажат колко ферми искаме да имаме в Европейския съюз през 2030 година. Не до година, не по до година. Мислим ли за толкова далече или по този въпрос изобщо? Имаме дългосрочна политика за опазване на климата. Чудесно е, че дефинираме целите си в дългосрочен план, но що се отнася до земеделието, нямаме такава дългосрочна перспектива. Не знаем колко ферми искаме да има през 15-та година или през 50-та година. Извинете, през 50-та година. Загубихме 4 милиона за период от 10 години. Сега 5 милиона ферми ли искаме да имам? Или 15 милиона, или по-малко. Няма документ, който да изготвя политика по този въпрос. А той е необходим. Колкото по-големи са холдингите, толкова по-трудно работата им ще може да отговаря на екологичните изисквания. Това е несъмнено. Факта, е, че дребните холдинги изчезват, че има демографска криза сред фермерите, застаряващите фермери нямат наследници, нямат деца, които да искат да продължат с тази дейност, то това е един процес, който върви в една посока. Ще е чудесно да има по-добър фермерски сектор, разбира се, но а, трябва да се внимава. Господин Хойзлинг а, и а, госпожа Шилмайер споменаха отделните държави членки на Съюза. До каква степен искаме да имаме национални политики? Европейската сметна палата не може да говори по този въпрос, но нещата са различни. В Чехия, например, средния размер на фермите е 130 хектара, докато в Полша все още е под 10 хектара. Освен това, имаме много различна структура, възрастова. Над 50% са над 65 години, например, в Португалия. Т.е. стигнали са пенсионна възраст. В много държави положението е много по-добро. Да речем, да речем в Полша, в Австрия, в Германия. Възрастовата структура на фермерите е различна. Европейския съюз обаче предлага същите дейности и същите стимули за младите фермери из целия Европейски съюз, т.е. за целия Европейски съюз, т.е. едно лекарство за всички отделни заболявания, ако мога така да ги нарека, в отделните държави членки. необходимо е да има по-гъвкава политика в земеделието. Отново политически въпрос, по който трябва да се вземе решение, е баланса между приноса на държавите членки и на Съюза. Господин Хойзинг зададе въпрос. Ние говорехме за 19 милиона хектара. Огромна площ, половината Германия за 10 години и не знаем какво се е случило с тази земя. Имаме само данни от Европейската комисия, което посочва, че това е намаляването на земята, което се декларира по ОСП. Валиден е въпроса. Искаме да знаем какво се е случило с тази земя, с тази площ. Тя не е изчезнала, но така или иначе тя не бива декларирана като обработваема земя. А, също така Ще подготвим едно становище на Сметната палата по този въпрос, когато видим конкретното предложение на Европейската комисия. Европейската сметна палата има множество становища вече и мисля, че трябва да благодаря на господин Хербранди, ако не се лъжа, че сега сме по-подготвени да говорим за бъдещето на ОСП. по-добре сме подготвени от времената, когато аз бях депутат. Тогава помня, че нямаше чак толкова много информация и данни, е, както днес, когато разполагаме с много повече. Освен това виждам, всъщност искам да се възползвам от тази възможност да кажа, че сме